Buenos días. En este día gris de Bruselas con poca luz. Добро утро. Доста тъмно е в тази зала, но ще се постараем е, да се справим, пък и нямаме много време. Две кратки съобщения. Наградата Сахо, Сахаров за свободата на словото и съвестта на 29 октомври беше решено да бъде връчена на Раиф Бадауи на 16 декември. Аз мисля, че той е един много достоен лауреат на наградата. И се надяваме че церемонията на 16 декември ще има широк отзвук. Той няма да има възможност да дойде, но се надяваме, че някои от децата му ще може да присъства в Страсбург. На 3 декември в 11.30 ще е, приемем е, делегация от Китай – официалния национален официално посещение на китайския народен конгрес. Господин Преда, не мога да разбера защо седите там отстрани. И така на 3 декември в 11.30 имаме посещение на китайска делегация – всеки, който се интересува, е добре дошъл. Ще обсъждаме Тибет. Господин Преда се доближи вече. И той ще представи измененията, внесени по годишния доклад за 2014 година относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз. Искам да поздравя господин Преда за отлично свършената работа, съвместно с докладчиците в Сянка, разбира се. Искам да ви припомня, че гласуването се планира за следващия месец. Заповядайте, господин Преда. Много благодаря, госпожо председател. Всъщност, е, гласуването е предвидено за понеделник. И аз искам да кажа, че Както всяка година, този доклад за правата на човека и демокрацията предизвика голям интерес сред членовете на нашата комисия и както в комисията по външни работи ние получихме 420 изменения общо, което не е лошо. И аз споменах в първата си среща е, в първата размяна на мнение, че това, което е важно, това е важно а, за формата на доклада. Тя трябва да бъде кратка и ясна. Аз обясних и преди, че четимостта на доклада е много важна. Именно за това съм предложил 48 компромисни изменения, което е всъщност един доста голям брой изменения. Опитах се по този начин да сведа до минимум повторенията в условията, при които ние изискваме от комисията и от службата за външните дейности да създаде, да изготви доклад по политиката на правата на човека, който лесно да се чете и е, а, ние не можем а, да искаме от тях да не го направим и не искаме да имаме нещо, което има 60 параграфа това са 60 параграфа, които идват от комисията. Това е много. Аз гласувах в комисията по регионално развитие, където има 12 параграфа, така че аз апелирах към председателя на комисията 60 всъщност е твърде много. Това е по-дълго от нашия доклад. Аз знам, че условията на равенството на жените са изключително важни, ама чак пък 60 параграфа, така че ние се стремим да получим нещо, което да е лесно използвано. И сега да се върнем към тези 420 изменения. Имаме 48 изменения, компромисни изменения, както казах. Имаме заседание в Страсбург, където ще бъдат доуточнени някои неща и трябва също така да се каже, че Имахме много добро сътрудничество с докладчика с докладчиците в сянка от всички политически групи. И аз мисля, че резултатът е добър за всичките политически групи, всяка е представена със своята гледна точка, но мисля, че компромисите са добри за всички нас. Още повече, че измененията а, се отнасят до редица важни а, въпроси, на които а, подкомисията по правата на човека отдава голямо значение. Например, ние се съгласихме да привлечем вниманието върху последователността във вътрешната и външната политика. Съгласихме се, че трябва да се прилага политиката в сферата на правата на човека и демокрацията, да се оптимизират инструментите на тази политика също така говорихме за стратегията във връзка с правата на човека в различните държави. Също така за специален представител по тези въпроси ще продължаваме да работим за правата на човека във външната си политика. Сега по въпроса в политиката за разширяването на Европейския съюз и добросъседството. Също така там трябва да се държи на зачитането на правата на човека и а, външното измерение, кризата с беженците, които се стремят да идват на Европа. И следователно, ние намерихме общ език, аз съм удовлетворен да го кажа в тези изключително сложни въпроси. Не трябва да се превръща този доклад в доклад, който се отнася само за беженския проблем. А, в компромисите се говори също така за беженците, за Международния наказателен съд, и а, правата на децата и на жените. Също така а, говорим а, а, и издигаме, е, бием тревога за а, нарушаването на права, на а, разграждането на гражданското общество, защитаването на Защитата на правата на човек са от ключово значение за нашите ценности. Естествено, аз подкрепям всичките компромиси, които по които работихме и се надявам, че до понеделник няма да има промяна в отношението, в позицията на другите групи. Аз съм оптимист в това отношение и аз смятам, че ще можем да имаме много а, обединен единен вод в понеделник. Сега в а, тези изменения аз съм следвал а, принципа на компромисните изменения, които бяха одобрени в първата размяна на мнение. Аз ще, подче, про, ще подкрепя само измененията, които са ясни, кратки и внасят нещо ново или допълват доклада. Няма да подкрепя изменения, които се отнасят за трети страни и онези, които се отнасят за държавите членки. Обясних по време на срещата ни, този доклад не е а, а, същия като доклада, който се а, изготвя от комисията Либе. А, ние а, говорим за проблеми, които ни вълнуват. А, нямаме достатъчно а, причини да водим нашите политически битки а, в, и да обсъждаме а, правата на човека, а не а, да търсим реванш между а, политически групи. И аз мисля, че Работата на всички членове на комисията беше много добра, имаше много интересни е, изменения и в понеделник се надявам, че ще можем да гласуваме един интересен и последователен текст. Благодаря ви. Председателката, благодаря господин Преде. Сега ще дадем думата на докладчиците във всяка. Господин Панцери, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на господин Преда за добре свършената до тук работа. И както и той посочи, доста внушителен е броят на внесените предложения за изменения, но успяхме все пак да стигнем до един разумен брой компромиси на тази основа. 48. Нашата група е удовлетворена в голямата част от предложенията, защото ние отчитаме значението на миграционната политика, на създаването на хуманитарни коридори и признаването на задължителни инструменти е, за гарантиране на правата на човека, за пресичане на е, трафика на хора, въвеждането на международни стандарти за закрила на труда и трудещите се и най-сетне е, за изясняване на позицията на Европейския съюз, което може да се укрепи още повече от преки контакти с гражданското общество. Има, разбира се, и някои други теми, е, на които социалисти и демократите отдават приоритет и също времено те не са отразени в е, компромисите. В е, понеделник ще видим, например, въпроса за смъртното наказание темата за сексуалните и репродуктивните права, правата на ЛГБТ и влиянието на измененията на климата върху правата на човека. За нас тези теми представляват особен интерес. Ще видим как ще върви гласуването в понеделник, но приемаме предложените компромиси. Благодаря на господин Преда и на останалите докладчици в Сянка за плодотворната атмосфера, която ни даде възможност да постигнем широк консенсус. Благодаря. o no, en, en representación de la señora Lockbiller, porque la señora Lockbiller no está, el señor Taylor. Señor Taylor. Uh, thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател, както а, вярно отбелязвате. Работихме заедно с а, един от а, докладчиците Сянка, но той не присъства а, тук, а, тъй като има делегация в ОИСР, която се провежда. Позволете да говоря от нейно име. Първо, тя изказва благодарност на докладчика господин Преда и на другите докладчици в Сянка за протеклото сътрудничество по този доклад. По-конкретно за зелените във връзка с този доклад са важни въпросите за подкопаване устоите на гражданското общество, миграцията, економически и социални права, също права във връзка с стопанското управление, с спорта и проблема с трафика на хора. И това са само някои от проблемите, които ни вълнуват. В компромисните изменения са отразени някои от тези въпроси. Най-вече борбата с усещането за безнаказаност при неспазване на правата. По-нататък компромиса във връзка с спортните прояви и зачитането на човешките права, това много ни удовлетворява, защото то липсваше в първоначалната версия на проекта доклада. Условията за разгръщане на гражданското общество се влушават в глобален план. Има и някои други проблеми, като миграция, стопанска дейност и човешки права, във връзка с които бихме искали да се засилят формулировките и да се изтъкне европейската отговорност. Моите колеги очакват с нетърпение приемането на този доклад и гласуването в понеделник, както и гласуването на пленарно заседание по време на декемврийската сесия. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Osevicius. Благодаря, господин Осевичус. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. На първо място бих искал да поздравя докладчика колегата Кристиан Преда за изчерпателния доклад и говоря от името на колегата Мишел, която е докладчик Сянка. Ще говоря за измененията, които са съгласувани. Те са много наброй 48. Те представляват солидна основа за постигане на компромисно споразумение. Изпитвам известни съмнения по последното компромисното изменение 48. Но струва ми се, че в кратки срокове ще намерим компромисна формулировка, най-вече по последните изречения в този компромисен текст. Очаквам това с нетърпение и пожелавам на колегите да постигнат споразумение. Още веднъж поздравявам колегата Педа и очаквам с нетърпение окончателния текст, който ще подкрепя. Благодаря. Е Господин Асис. Relator, благодаря, госпожо председател. Искам да започна с поздравления за докладчика за извършената от него работа. Искам да привлека вниманието ви към един въпрос, който а, трябва да задълбочим особено тър... политиката в търговията с, в Европейския съюз. А, също така клаусите, които се отнасят за правата на човек. Това представлява една гаранция за глобализацията в световен план, в търговската политика и сферата на правата на човека. Мисля, че трябва да се постигне е, едно голямо, по-голямо съгласуване и актуализиране, например, в а, много странните договорености Европейски съюз трябва да помогне да а, бъдат да бъде силен работата по защита на правата на човека в а, тези региони. Би трябвало да засилим работата си по тези проблеми. Благодаря, каза председателката. Благодаря на всички колеги за техните изказвания, които подчертават значението на компромисите, които постигнахме. Единствено, единственият деликатен въпрос, така както аз разбирам нещата, е за последния компромис, компромис номер 48 а, да, бяхте съвсем ясен. Това се отнася за последната фаза на този компромис и по-специално, по-точно за подобряването на финансовите транзакции на международно равнище. Искам да привлека вниманието ви само към следващото. Това не става дума тук за правата на човека. Преди тази, този израз ние говорим за подобряването на финансовите механизми, за да може да се осъществи борба срещу корупцията а, корупцията е политически въпрос, който има въздействие върху правата на човека, а корупцията не е въпрос на правото, това е въпрос, политически въпрос, който има въздействие. Но с това а, добавяне ние се отделяме а, а, отклоняваме се още повече от темата си. Мисля, че така както е формулирал, банката може да отговори на нашата загриженост. Не би трябвало по, по тези причини да се блокира едно компромисно изменение, което е много важно е, и по този начин да отрази нашата борба тук е, въпросите за данъците не са въпроси на правата на човека, но осъзнавам, че тук е, може да имаме различия но не можем да намерим магическата дума, която да промени становището на либералите, да се надяваме, че в почивните дни ще можем да намерим една такава магическа дума преди заседанието в понеделник, да можем да намерим думата, която да позволи да се постави плюсче на това изменение, а не да се даде възможност за свободно гласуване. Председателката. Благодаря ви, господин Преда. И сега госпожа Елизабет Тайна, коя Тизон всъщност поправя се председателката. Първото ви име е написано на английски. Е, извинявам се, казва председателката. Тя отговаря за правата на човека и многостранното сътрудничество в е, е, службата за външна дейност. Благодаря, госпожо председател аз съм Тайсон, то, всъщност аз съм Тизон, аз съм а, ръководител на отдел, не съм директор. Да, аз ако що казах, може би не се изразих съвсем правилно, казва председателката, да. А, то, за стра... аз отговарям за стратегията по правата на човек. Исках да си изкажа, за да благодаря и да поздравя господин Прайда за качеството на неговия доклад, който според нас се чете лесно и а, той е по същество и ние обсъждаме обсъждахме как можем да следваме предложенията в следващия доклад. Бихме искали да имаме един по-аналитичен подход и да имаме по-малко описателен географски район а, а, а, доклад. А, искаме също така да видим какви са предизвикателствата и въздействията. Също така а, в диалога по правата на човека трябва да разгледаме как може най-добре да подходим, а, да бъдем систематични в нашите резултати, как да можем да приложим въздействията в стратегиите в сферата на правата на човека. Благодаря ви. Мерси beaucoup. Председателката, благодаря. Мисля, че можем да приключим работата ни по тази точка и да изчакаме гласуването на 16 ноември в Комисията по външни работи. Благодаря, господин Преда. Поздравления! Bueno, eh, el siguiente punto. Следващата точка от дневния ред. се отнася до отчета относно нашата специална делегация, изпратена на Общото събрание на ООН през първата седмица на ноември. Това бе съвместна делегация с членове на комисията АФЕТ и нашата подкомисия. Всяка година се извършва това посещение и по този повод се срещаме с високопоставени лица от системата на ОНЕ. По принцип се срещаме с отговорните лица за човешките права. Но също така разговаряме по теми като преодоляване на конфликти, също и географски въпроси. Срещнахме се с генералния секретар на ОНЕ Банки Мун, с отговорните лица за правата на жените, равенството на половете. разговаряме с хората, които работят по тези въпроси в ООН и съответно комисията в ОНЕ, която се занимава с въпроси свързани с сигурността в Африка и подобни. Мисля, че срещите, които се проведоха, протекоха на високо равнище. Като цяло в ОНЕ има добро осъзнаване на ролята на ОНЕ по тези проблеми. Признава се ролята, която ОНЕ е изиграл до сега. Търси се по-засилено сътрудничество, разбира се, по въпросите, по които споделяме нашата загриженост. Говорихме за заплахите, говорихме много за Сирия и за беженската криза, което поставя ОНЕ в много затруднено положение, както и много други части на света. Подчертахме проблема за доверието в организацията ОНЕ в областта на човешките права това се отстоява, но що се отнася до беженската криза, там репутацията е разклатена. Трябва да се търси подходящия момент да се обсъди и беженската криза. Ако се замислим за специализираните агенции на ОНЕ, те се занимават с множество проблеми разполагат с своя бюджет, имат своите ръководители. Разбира се, ресурсите никога не са достатъчни, както и времето. Като цяло проблемите са сложни и те са свързани не само с ресурсите. Проблематиката е сложна разговарям. Сме с господин Легатов. Проведохме дълъг обяд с него. И бе изтъкнат интенсивният подход, който се провежда във връзка с изменението на климата. Това може би е последната ни възможност да предприемем нещо полезно по този проблем, предвид на предстоящата среща в Париж това ще е ключов момент за въвеждане на нови мерки, обвързани и с човешките права. Има нова инициатива, лансирана и от е, генералния секретар на ООН във връзка с човешките права, като идеята е човешките права да се изведат на преден план всеки път, когато се прави анализ на международната проблематика преди да се е разгърнала съответната криза. Необходимо е да се проведе задълбочен анализ, да се види как работи системата и какво е положението с човешките права в отделните общества. Така организацията ще има възможност да действа адекватно условията на криза. Така, ако разполагахме с повече информация за Сирия в близкото минало или за Либия, или пък за Йемен, може би щяхме да действаме по по-различен начин. Тогава, когато се очертават конфликти, това е уместно. Става все по-трудно да се овладяват конфликтите Присъстваха и служители от кабинета на господин Банки Мун. Те се занимават конкретно с този стълб на човешките права, като проблематиката се обвързва с тази за сигурността на човешките права се отдава голямо значение в ОНЕ. Като цяло дискусията бе изключително полезна и навременна хората, с които се срещнахме, оказаха своя принос за нашия диалог. Смятаме, че протича съгласувано сътрудничество с ОНЕ и това трябва да продължи. То ще е полезно за нашата работа. Бих могла да ви разкажа по-подробно. Господин Астровиче присъства. Той беше част от нашата делегация. Ще му дам думата, за да добави своя коментар. Yeah, Благодаря, госпожо председател. Напълно споделям а, а, изготвяне. Това, като вие казвате за нашите цели, за посещението ни в ОНЕ, виждаме а, глобалните проблеми, как те са свързани с всички а, държави. А, тук само няколко коментара от нашето пътуване. Понякога подценяваме значението и а, актуалността на Европейския съюз в световните а, проблеми. Е, тя трябва да бъде, Европейски съюз трябва да бъде оценяван. Върховните представители се срещат многократно и изразих значението, което придаваме на дейността на е, ООН. Само за ваша информация, когато бяхме в, в имаме в момента четири представители в съвета за сигурност, скоро ще стана четири, а не а, след много време пет. А, а, да не споменаваме и, е, и а, а, новия а, новия генерален секретар на е, ООН, който трябва да бъде е, вече от източна Европа. Ние с интерес следим е, Знаем, че има вече много дълъг списък кандидати, които също така можем да наблюдаваме и да оценяваме и ние. Ще бъде интересно за всички нас. Напълно съм съгласен с вас, че трябва да продължаваме да каним в нашите заседания в Брюксел и Страсбург високопоставени служители от ООН, например, подседа, посланника на Марокко, който беше председател на трети комитет на ООН в не отдавнашното минало, защото той може да ни помогне да обсъдим редица въпроси, може да разширим а, погледа си към дейността на ООН. И накрая трябва да продължим да работим, да се срещаме с тях а, там, е да ги каним тук, защото това ще бъде много полезно, когато се срещаме лице с лице. Ние разменяме становища не на хартия, а, а а когато те дойдат тук, ситуацията ще се промени. А, пътуването беше много добро, екипът беше много беше отличен и очакваме да работим в бъдеще. Председателката благодаря. Не виждам някой да иска да задава въпроси. 10 минути почивка. Bueno, eh, vamos, antes de empezar el, el... Добре. Преди да продължим със следващата точка от дневния ред, тук а, са нашите гости. По предишната а, точка за посещението на специалната ни делегация присъства на общо събрание на ООН. Искат думата няколко колеги. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да посоча и приветствам работата на сътрудниците ни, които дадоха възможност е, в Брюксел и в Нью Йорк е, да работи много успешно. Беше изключително важно и според мен изключително успешно посещението на делегацията, защото сближи още повече Европейския съюз и ООН по въпросите от взаимен интерес е, от миграционната и беженската криза до мира, сигурността и развитието и помощта за тях. Моята група обаче настоява за реформа на ООН, за да стане организацията по-прозрачна, по-ефикасна и да може да поеме по-успешно предизвикателствата на днешния свят. За това през 2016 година ще се и избре генералния секретар и най-квалифицираният, независимо от други съображения, трябва да бъде избран. Когато се работи по различните военни конфликти в света, трябва да се обърне внимание на така наречените замразени конфликти. На тях недостатъчно се обръща внимание. Пренебрегват се за сметка на по-актуални конфликти. Европейския парламент трябва да види как може най-пълноценно да допринесе за по-осезателното присъствие на Европейския съюз там – Общата външна политика и политика на сигурност се основава изцяло на единодушие, но не винаги това е възможно. Затова смятам, че решаваща характеристика на външната политика на суверенните държави е да могат да се произнасят винаги, когато става дума за националния ми им интерес. Ето защо трябва да сме внимателни с предложената засилена роля на Европейския съюз и предложението да има само едно място в Света за сигурност на ООН. Мисля, че трябва да работим съвместно, без това да означава да работи само един. Благодаря, господин Башир, казва председателката kurz machen, weil jeder jeden gelobt hat und es war wirklich. Благодаря съвсем накратко. Всички дават много висока оценка на делегацията. Аз се присъединявам, но няма да губя време. Две бележки. Първо, не е в нашите правомощия да се занимаваме с въпроси извън ресора ни, но изключително Важна е реформата. Не можем да не го посочим. Като имаме предвид нашият опит, можем да помогнем на ООН да извърши реформата. И второ, искам да обърна внимание на работата ни тук. С всички, които разговаряхме, посочиха, че бежанската криза и други кризи по света, се решават по един или друг начин, но това е само началото на една много сложна ситуация. И в нашата комисия имаме изключително важна задача да обърнем поглед напред, да гледаме в перспектива – когато говорим за правата на човека, говорим за предотвратяване на крайности. И трябва към това да насочим работата си. Също така трябва да помним, че правата на човека да обърнем внимание на онези, които трябва да получат помощ, действително да я получат. Благодаря. След посещението в ООН Чухме доста критики е, и беше важно. Сега е, имаме много важна точка от дневния ред с Мери Магалан Дейвис. Тя беше определена от ООН за председател. Е, la comisión que preside la jueza ha presentado las conclusiones de su informe ante el председател на независимата анкетна комисия на ОНЕ относно конфликта в Газа 2014 година. Както добре знаете, през септември 2014 година парламентът остро осъди нарушаването на правата на човека – по време на конфликта в Газа. След това, като втора резолюция през септември 2015 година, призова върховния представител да актуализира формулировката на препоръките и в съответствие с решенията на парламента. Сега много ви благодаря, че приехте нашата покана да споделите вашите виждания по въпроса. Заповядайте, госпожо Девис. Madam Chair. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, добро утро. Аз съм Мери Магаван Дейвис, председател на независимата анкетна комисия на ООН относно конфликта в Газа от 2014. Имам честа да говоря пред вас днес във връзка с доклада на нашата комисия и нашите заключения от проварката от месец юни. Накратко ще поговоря за работата на комисията и ще изтъкна основните констатации и препоръки. Както разбирам, предвид на формата на днешната среща, предстои размяна на медии. Ще говорим за нарушенията на международното хуманитарно право, на човешките права, нарушения, извършени от Палестина и Израел през 2014, както и ще призоваем за мир. Появата на насилие през последните седмици в окупираните територии подчертава спешността на ситуацията и предвид на контекста трябва да призовем за спиране на кръвополитията. В този смисъл нека кажа какъв не беше мандата на тази комисия. Моя колега комисар и аз нямахме за цел да излезем с обвинителна присъда, с обвинение. Това не беше съдебен процес. Ние нямаме съдебни правомощи и не събираме свидетелски показания. По-скоро разчитаме на данни, които се подават у нас. Така в доклада не се позоваваме на доказателства. Иначе много прецизно се слушахме в разказите на свидетели и другите материали, които ни подадоха, за да проведем нашето разследване относно това, което се случи през лятото на 2014 година в Газа, Западния брак, също и в Ярусалим, за да определим какво е било поведението на двете страни и дали има нарушение на международното право. Нека да отбележа, че като съдия оттеглил се от активна действие, няма да превишавам моите правомощия съгласно мандата за този доклад. И колегата, с когато работихме, споделя това виждане. Нашите преценки са внимателно обмислени и формулирани в този текст. Днес ще изтъкна няколко аспекта. Подчертавам, че краткият доклад има приложение от 173 страници, в което се описват сведенията от свидетели и съответните инциденти. Доктор Джен и аз работихме много упорито рамките на тази анкетна комисия, защото смятаме, че трябва да се изслушат внимателно и двете страни. За голямо наше съжаление, не успяхме да пътуваме до Израел и до окупираните територии на Палестина, за да се срещнем директно с хората. Оставаме решение да дадем форум на пострадалите от конфликта да изкажат своето мнение. Чухме гласа на много хора, които желаят света да признае страданието, което е причинено, с единствената цел да се постигне справедливост предвид на бащата, който ни изказа, че неговият дом е бомбардиран. Той се събужда в болницата и научава, че майка му, сестра му и децата му са загинали общо 19, 19 членове на семейството му. Той каза, всички умряхме тогава, въпреки че няколко останаха живи. Има и други случаи, при които членове на семейството са били екзекутирани. Хората там нямат никакви перспективи да продължат живота си, загубили са работата си. Този свидетел каза, животът ни вече е невъзможен поради стигмата и той призовава комисията дали ще бъде уместно за него да се самоубие. Чухме за случая на 4-годишното дете, което е убито, докато е играло пред дома си. Майката на Даниел ни каза, ние хората, които живеем в Израел, искаме мир, не искаме тази заплаха от тероризъм. Бих искала нашите съседи от Газа също да желаят такъв мирен живот и децата ни да ходят заедно на училище. Вследствие на този дълъг процес на разследване, надяваме се да дадем началото на един процес на постигане на справедливост и най-вече като призовем правителството в вашите държави и Европейския съюз да застанем заедно и да поискаме промяна в политиката предвид използването на експлозиви оръжия в гъсто населени райони като Газа и също да се потърси отговорност от тези, които не отделят необходимото внимание за защита на мирното население, когато има враждебност и конфликти, каквито бяха тези през лятото на 2014. Очертават се конкретни модели на поведение, които са смущаващи при този конфликт. Първо, увеличава се ползването на огнева мощ, което разрушава семейства и домове и в крайна сметка много семейства загиват от избухването на бомби тъй като семействата са събрани за Рамадана. Това има жестоки последици за децата. Загинали са около 550 деца в Газа по време на боевете. Значителен е броя на жилищата, които са разрушени от израелски служители. Служители, които... Това са жилища на социалния елит на Газа. разполагаме с международното хуманитарно право и трябва да видим дефинициите там. По-нататък тези атаки са проведени по времето, когато се предполага, че семействата са събрани у дома си. Това са гъсно населени квартали. И тези смъртоносни атаки са продължили в рамките на няколко седмици. Отражението върху населението население е силно ударите по жилищата, вероятно са част от военната тактика и това е част от политиката, провеждана на най-високо равнище от съответното правителство. По-нататък и в права има множество смъртни случаи от употребата на експлозиви. Цели квартали са засегнати от експлозивите. Системният начин, по който тези квартали са заравнени с земята, говори, че не е имало военен императив за подобна тактика. Черния петък в Рафа, Израел, по погрешка действа чрез своите военни, като се използват експлозиви часове наред. Казва се, че е имало риск от залавяне на военни, но това е в разрез с международното хуманитарно право. По-нататък през 2014 палестински въоръжени групи изстрелват ракети към Израел. Огромното мнозинство от тези ракети са без конкретно насочване те се озовават в гъстонаселени райони, отново в разрез с разпоредбите на международното хуманитарно право. Това са безразборни атаки. Палестинците използват тунели за атаки. Такива са прокарани към Израел. Това представлява опасност за общностите там. Откриването на тези тунели, използването от Палестина буди сериозна загриженост у Израел, защото те могат да се използват за атаки. Казаха ни, че когато е тихо, населението е обзето от страхове, защото не знаят какво ще излезе от тунелите. По-нататък използват се амуниции за контрол във връзка с правоохранителни операции в западния брак. Това води до увеличаване на броя на жертвите сред цивилното население. Категорично препоръчваме израелските власти да преосмислят своята политика, да зачитат правилата за използване на тези въоръжения и да спазват международното право. Властите напоследък казват, че ще използват по-либерални правила за справяне с нарасналото насилие в окупираните територии в Иерусалим. Накрая комисията се занима с неспособността на всички страни да се постигне справедливост, да се проведе ясно и прозрачно проучване на процесите и да се потърси отговорност. Една от жертвите от Палестина ни каза, справедливостта умира всеки ден бавно. Бавно умираме едно момче, което загива на брега. Ще бъде международната реакция а, това лято. И това е в подкрепа на ключовото ни послание. Необходими са ефективни механизми за отговорност, която да се прави от всички страни. Слушахме се внимателно в гласовете на свидетелите, включително и на чужестранни журналисти. Оказва се, че картини и образи, които са нарисувани от журналисти, не са публикувани, не са, стигнали, не са станали обществено достояние. Трябва да се стигне до разследване на обстоятелствата и да се преодолее усещането за безнаказаност. Доктор Джен и аз се възползваме всеки път, когато можем, за да изкажем благодарност на всички, които ни помогнаха с, с своите показания. За някои от тях това представляваше голям риск. Един израелец Гатия Фуни, който бе загубил двата си крака в атаката през август, е, бе пропътувал разстоянието до Женева, за да ни разкаже лично своята история. Много от жителите на Газа не са имали подобна възможност. Много от семействата са дълбоко травмирани поради загубата на своите близки. Спомням си за разказа на един човек, който е загубил 8-те си деца, жена си и брат си поради атаката върху дома му. Какво да кажем, когато сме изправени пред цялото това страдание? Свидетелите, които ми разказаха своите истории, продължават да са потопени в страданието си. Един от тях ни посочи бутилката вода и каза, вижте, тук има вода, но в моята къща няма вода. Чухме за трагедията на пострадалите от двете страни. Продължавам да се впечатлена от това, как въпреки цялото това страдание, много от свидетелите продължават да изразяват съчувствие към другата страна. Една жена ми каза, че би желала да се затоплят отношенията между съседите при тази новомишова ситуация. Друга жена каза, че би желала да каже на ръководителите на двете страни искаме достоинство и свобода. И за другата страна, една палестинска жена, която оплакваше смъртта на своя син, който е бил отвлечен и изгорен. Тя каза, срещала съм стотини палестински жени, загубили децата си. Аз загубих Мохамед. Той вече не се връща от училище и не ми пее песни. Не бих искала друга жена, друга майка да преживее това, което аз преживях. Не бих искала да се причинява подобно страдание на майките. Разговаряхме с палестински доктор в каза, чието пациенти са починали от атаката върху клиниката. Всичко това може да се преодолее чрез необходимото сътрудничество. Продължаваме да чуваме множество подобни гласове на хора, които желаят траен мир трябва да се потърси отговорност като неделима част от този процес. Нека помним, че пострадалите не са просто бройка. Те не са съпътстващи щети в процеса. Те заслужават възместие и възстановяване на техните права. Накрая, Комисията приветства резолюцията, приета на 10 септември 2015 и най-вече параграф 18, където се приканва върховният представител на Европейския съюз да пристъпи към изпълнение на препоръките от нашия доклад. Ние призоваваме също и международната общност и по-конкретно Европейския съюз да ускори и задълбочи своите усилия за разработване на стандарти за политиката за ограничаване на използването на експлозиви като оръжие, които имат унищожителен ефект върху мирното население, така да се защити мирното население. На второ място активно да подкрепим работата на Международния наказателен съд във връзка с окупираните територии на Палестина за осъждане на международни престъпления и да се изпълнят молбите за екстрадиция, така че извършителите на престъпленията да бъдат изправени пред съд. На трето място да се постигне изпълнение на задълженията за зачитане на човешките права да се зачита международното хуманитарно право в окупираните територии на Палестина и Израел, съгласно член 1 от Женевската конвенция. В заключение ще привлека вашето внимание на казаното от Бан Ки Мун миналата седмица при срещата му с председателя на Червения кръст. Генералният секретар подчертава, че международното право днес се нарушава системно по целия свят и международната общност не се справя с отстояването му. 60 милиона хора са загубили домовете си. Има огромна нужда от хуманитарна помощ, а няма симптоми за възстановяване на мира в Либия, Сирия, Йемен. Ще добавя Ирак и Афганистан тук. Той призова държавите да спрат да използват тежко въоръжение в населени места. Генералният секретар каза, всички тези нарушения са толкова рутини, че има риск хората да си помислят, че това е умишлена атака срещу хуманитарни работници, болници, училища, храмове. Време да кажем, стига толкова. Време е да изпълним правилата, които сме договорили. Благодаря. Muchísimas gracias. Много благодаря, госпожо Дейвис, ваше превъзходителство за отличното пояснение и за вашата ангажираност. Сред нас е заместник председателя на делегацията на парламента към парламента, господин Секиотис, който съвсем накратко ще ни сподели своето становище и сред нас е също така а, а, поканихме делегация на Израел, но няма членове. Имаме председа, представители на посолствата, но ще чуем първо заместник председателя на делегацията до Палестина. Благодаря много, Елена. Аз бях член на делегацията, но не съм заместник председател. и делегацията за взаимоотношения с Палестина обсъждаха този въпрос. Искам да поздравя госпожа Дейвис за това, което тя каза. Тя много ясно говореше за нарушенията, които са били извършени в Газа. Искам да ви напомня, че ние одобрихме доклад в 2014 година. Това беше доклад на Европейския парламент, в който осъдихме тези нарушения. Също така имаме и последното решение от септември 2015 година на Европейския парламент, в което призоваваме Върховния представител да предприеме мерки. През март се опитахме да посетим Газа. В крайна сметка обаче не бяхме в състояние не, не ни позволиха да достъп до газа, нямахме право да а, влезем в а, пряк контакт с хората, които са изпитали лично тези неща. Знаем какво се е случило. Много често ние а, заклеймяваме тероризма, много често обсъждаме тези проблеми, особено а, в този случай, в който а, в окупираните палестински територии виждаме, че продължава държавния тероризъм, който довежда до една ситуация, в която виждаме огромен брой жертви и това се наблюдава и сега. Мисля, че пропуснахме момента, в който трябва да се предприемат мерки. Европейски съюз трябва да упражни е, натиск върху Израел, за да може да се сложи край на това насилие. Трябва да постигнем напредък в е, мирния процес във връзка с поразумението от Осло. Ние смятаме обаче, че има стагнация, в момента няма възможност отново да се започне да се работи по този въпрос изглежда, че няма и перспективи да се сложи край на окупацията или да се приложи решението с две държави и предвид това насилие и огромните нарушения на правата на човека, което, които наблюдаваме в Газа. Ние в Европейския парламент трябва да подкрепим мирния процес. Същевременно обаче трябва да предприемем мерки, трябва да действаме, а, за да гарантираме, че а, ще се сложи край на колонизирането на селища, трябва да се сложи край на нарушаването на правата на човека в Газа и в останалите окупирани територии, трябва да се сложи край на терористичните нападения, на терористичната дейност от всички страни. Смятаме, че доклада на госпожа Дейвис е изключително полезно средство, което също можем да използваме ние в Европейския парламент, за да се сложи край на тези нарушения опитвайки се да защитим а, човешките права на населението на Газа. А, може да а, видим това. Благодаря ви, казва председателката. Колеги, първо господин Преда има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също така и на госпожа Дейвис за нейното изложение, за представянето на този доклад пред членовете на нашата комисия. А както беше казано, наистина съжаляваме, че това беше направено без контакт на място, защото това всъщност е доклад без да има опит придобит на място, на терена, което е определено е известна слабост на доклада. Аз не съм военен експерт и аз мисля, че тези доклади би трябвало да бъдат изготвяни най-вече от гледна точка на военни експерти, защото това е война, която трябва да се оцени а, от а, тази гледна точка, без да съм експерт експерт, аз гледах едно видео, което ми направи много силно впечатление. Това видео показва, а, че в а, газа а, имаше хора, които бяха на покривите на сградите и аз наистина споделям емоциите на госпожа Дейвис и аз видях тази ужасна история с тунелите между Газа и Израел и отново искам да се интересувам от мели от военните аспекти, тъй като ние сме профани в това отношение. Аз мисля да попитам какви са докладите, каква е позицията на военните аспекти. А сега по, а, по политическите аспекти. В 2015 година а, честваме 40 години а, отношения между Европейския съюз съюз и парламент и се стигматизира непрекъснато Израел, забравяйки факта, че това е единствената демокрация в Близкия изток. Вчера имаше допълнително напрежение с по един глупав повод от търговската и политическа страна. Това е едно изключение, на което израелците реагираха. И това беше една ситуация, която се отнася за територия и ние предприемаме мерки, които са а, които не са обективни, защото не се предприемат мерки по отношение на аналогични ситуации другаде по света. За мен това е странно. Аз намирам, че истинският проблем в, газ, в газа е да има политическо отношение, по, политическа позиция по ам, а, по насилието в Газа, в Израел, ние всъщност критикуваме много повече Израел, отколкото Хамас. И аз мисля, че по този начин ние имаме един много голям политически проблем. А, мисля, че имаме политически проблем, господин Панцери. Да, имаме а, политически проблем. Да, политически е проблемът, така е. Но има много различия между мен и колегата Преда. А, той а, поема а, проблема от края му, а не от началото му. За да можем да намерим решение, трябва да го проследим изцяло чия е най-голямата отговорност за окупирането на е, е, палестински територии и враждебността на Израел към всякакви опити да се говори по този въпрос затрудняват търсенето на мирно решение. Трябва да видим генезиса на този проблем, за да можем да го решим. Благодаря на съдия Дейвис и най- искрено искам да а, кажа, че не мога да си представя що за ирония е това да се каже, че заради защита се извършват въздушни удари, при които има над 1500 мирни граждани убити, сред които и деца може да се каже категорично, че с масираното бомбардиране на населени места израелските сили извършват военно престъпление. Надявам се, че ще може и израелската страна да отговори с какви аргументи се защитава чудовищното нарушаване на правата на човека, които са отразени в доклада на анкетната комисия. Абсолютно установен е факта и за това искам да попитам след провеждането на анкетата. Стига се до един а, момент, а, в, а, в който сме на кръстопът. Как е възможно да се разкъса този затворен кръг на безнаказаност? Как е възможно? да се наложи ембарго върху оръжейните доставки за Израел, за Палестина или за двете страни. Да, това в международната общност може да се приеме включително и други мерки. Пак искам да подчертая, не означава това, че ние правим оценка на позициите на Израел или на Палестина, на единия или на другия лагер. Въпросът е да се види обективната действителност и да се приемат а, мерки. Иначе спокойно ще гледаме едни ужасни проблеми. Отлична работа е свършила независимата анкетна комисия. Затова мисля, че вие можете да отговорите на този въпрос. Как ще се разкъса цикъла на безнаказаност? Much, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че организирахте тази обмяна на мнения. Благодаря ви, госпожо Дейвид, за това, представяне. Много осъзнавам, че ви беше много трудно. Много, много ви благодарим за това, че се, подготвяте, се подготвихте да участвате в този дебат. В един от проблемите, който съществува в доклада, е, че вие отговаряте за огромно количество работа и въпрос е какво ще следва след това. И тук Европейския парламент като ви кани тук, ние доколкото можем, показваме, че ваш, колко е важна вашата работа и че се предприемат действия по нея. Вие сте много уважаван съдия във Върховния съд, високо, с високо уважавана кариера на юрист. Когато ви помолиха от ООН да се заемете с тази задача, може би сте имали известни съмнения дали ще можете да се справите, дали ще можете да защитите принципите и ценностите, които са важни а, за вас. А, а, вие си спомняте какво се служи с комисията Голдстайн а, и техния доклад също така беше сериозен, внушаващ доверие и заслужаващ внимание от страна на политиците. Не знам дали не сте имали проблеми, дали се, имате усещането тогава и сега, че нещата биха могли да бъдат по-различни различни. Следващия ми въпрос е какво е състоянието в момента. Вие сте внесли доклада си, как разбирате сегашното положение, какво се случва. Може да не отговорите на този въпрос, но ние сме представители на европейските държави тук, няколко от които са представени в съвета за сигурност. Какво ще бъде вашето послание към нас за това как, какво ще стане по-нататък с вашия доклад. Вие говорихте също за това, че трябва да се обърне поглед назад, да се види какво е, насилие е имало, да се отчитат политическите аспекти. Ние в парламента се опитваме да деескалираме напрежението и да се опитаме да призовем отново двете страни на масата на преговорите, но това може би не може да бъде направено за за зачитане на международното право и на хуманитарното право. Ако ние самите пренебрегваме доказателства от типа, които на тези, които вие представихте. Как можем да постигнем помирение между страните? Това е въпрос, който ви поставям, ако искате да отговорите и ви благодаря за вашата работа освен политически проблем, имаме проблем с времето. Имам 8 души, които са записани. Имаме и представители от двете посолства, е, след което госпожа Дейвис се отговори. Искам да ви помоля да се опитате да бъдете кратки. Искам да благодаря на госпожа Дейвис, да ви благодаря за това, че дойдохте при нас, да ви благодаря за вашето изложение. Искам също така да ви благодаря на, на вашия екип за цялата работа, която сте извършили, за да се проучи този конфликт от 2014 година. Аз прочетох вашия доклад и отново бях шокиран ужасен от а, а, крайното насилие. Аз а, просто се питам дали думата конфликт е, а, продължава да бъде уместна. Смъртта, разрушенията, причинена от израелската армия и от Хамас, а, според мен. А, са само един елемент в един конфликт, който трае десетилетия. Не става дума за една фаза. Това е един конфликт, който е дълготраен от Израел, между Израел и Палестина. Аз съм за а, траен и справедлив мир между Израел и Палестина. Едно а, мирно решение, а, така както вие представите представихте вашето изложение. Така говорят и обикновените хора. Ние защитаваме народ, народите на двете държави и осъждаме едновременно е, нарушенията, извършени от израелска и от палестинска страна. Зачитаме основните принципи на пропорционалност и а, на неоправдаване на а, насилието. А, палестинските сили би трябвало също да зачитат международното право и да не използват собствените си граждани. Никой не би трябвало да използва а, насилието, упражнено от другата страна, като оправдание за собственото си насилие. Ние също така а, осъждаме политиката на Израел за блокиране на газа. Този тази, тази блокада няма да спре организация като Хамас. Страдат обикновените граждани и следователно за едно ново действие на политическата сфера трябва да се търси окончателно решение. Искам да задам въпрос, да продължа на въпроса на колегата Хауед. Какво ще бъде, какво ще стане с следващи, какви ще бъдат последиците на този доклад. Израел изготвя свой доклад и аз искам да попитам какво ще стане а, с препоръките на ООН и по-специално тези а, твърде а, меки а, правила за ангажираност. Сега давам думата на господин Найсел от делегацията за Палестина. Е, фрау Дейвис. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Дейвис, за този доклад. Има нещо, което липсва в доклада, а именно факта, че не сте имали възможност да посетите а, мястото. Въпросът ми е дали това е свързано с а, стигмата на Израел. Израел постоянно отказва да допусне членове на Европейския парламент до ивицата газа. Мисля, че последната визита, когато получихме такъв достъп, бе през 2012 и спомням си, че и тогава положението бе много тежко. Стара ни се, че това е затвор под небето. За хората нямаше никакви перспективи. едва ли е необходимо да говорим дали имаме нужда от военна експертиза. Всеки, който се застъпва за човешките права, вижда и големия брой на цивилни жертви, включително деца. Това е сериозно нарушение на човешките права. Въпросът, до който стигам е как да се справим с тази ситуация. Имаме множество проекти в левицата каза, частично финансирани от европейските данокоплаци. Това са проекти за водоснабдяване в енергетиката и отпадъците. Съвсем основателно е, че нашите данокоплаци ни питат дали Европейския съюз ще продължи да финансира подобни начинания и дали няма опасност за тези проекти от страна на Израел. Предвид на вашите препоръки, питам се как конкретно да продължим да работим. И моята молба към Израел е да пристъпим към по-отворени контакти с Европейския парламент Струва ми се, че сме безпомощни тук в парламента, изправени пред тази ситуация. Сякаш не разбираме добре положението и проявата на насилие. Благодаря. Следващи оратор. Tack eh, ordförande. Tack fru Davis för eh, благодаря на съдята Дейвис за представянето на доклада. Смятам, че всички ние сме дълбоко разтърсени от страданието, причинено от конфликта между Палестина и Израел. Аз лично имах а, възможност а, да а, посетя тези територии и Израел. И резултатите от конфликта между Израел и Палестина са видими. Не виждам обаче в доклада по-задълбочен анализ на съществуващия конфликт. Защото имаме една държава, която се води от терористична организация. Това е Хамас. И в техния устав е залегнала разпоредба Израел да бъде унищожен като територия и като население. И Хамас продължава година след година да работи с палестинските власти. Каква е тази пропаганда против Израел? Какъв е този антисемитизъм? И а, непремерени реакции срещу него. Ако не преодолеем това неравновесие, няма да можем да намерим решение и няма да можем да сме сигурни, че няма да се повтори случилото се през 2014 година. Вярно е, че продължават реакциите на Израел чрез въоръжени средства, но Израел има право да се защитава. Израел има право да гарантира закрилата на цялото си население срещу насочените към Израел нападения, без да отчетем тази гледна точка, без да посочим, че Израел е жертва на тероризъм, без да заклеймим антисемитизма, без да отхвърлим действията на палестинските власти, които взаимодействат с терористични организации, Израел ще продължи да има своето право да се защити, защото е ясно какви са истинските причини за конфликта. Всички трябва да търсим решение, което да спре насилието и кръвопролитието. Решение е, на основата на е, две държави. Но трябва е, да имаме не просто държава Израел, а държава Израел с гарантирана сигурност. Струва ми се, че са твърде ограничени изводите в доклада, а в действителност трябва да се направи анализ, който да доведе и до решението. Благодаря. Е, Perdonen que les insista, pero es una cuestión de respeto al resto de sus compañeros. Hay más personas. Благодаря ви, че да настоявате а, за тези въпроси. Има и други колеги, които са направили заявка. Трябва да чуем и а, отговорите на госпожа Дейвис. господин Остевичиус. Благодаря, госпожо председател. Аз не си чух името госпожо Дейвис. Искам да ви благодаря за доклада ви. Това не е а, доклад. Аз а, а, почувствах емоцията в, а, когато разказвахте как сте разследвали фактите. Вие обаче не сте а, имали възможност да бъдете лични свидетели. Има няколко коментара. Първо, а, Израел а, има право, а, конституционно право да осигури сигурността на своите граждани. Ние трябва да отчетем това. Ние а, трябва а, да признаем това право. Ако Хамас продължава да има член в своя устав унищожаването на Израел, тогава не може да има сигурност. Вие разбирате това, вие знаете че има и жертви, цивилни жертви сред палестинското население. Това е логично, защото Хамас използва щитове от беззащитни хора. Аз съм напълно съгласен, че трябва да избегнем жертви от всички страни, но води се война, заявена или не заявена, обявена или не обявена а, последната вълна от престъпления, убийства на хора на улицата, това не е а, нещо, което може да се случва в 21 век. Това, са, това е нов вид тероризъм. И аз имам въпрос. В края на доклада изразявате надежда, че ще има отговорност от двете страни, че ще има отговор. Каква, какъв отговор предвиждате, ако смятате, че ще има такъв отговор? Госпожа Пост има думата. Благодаря. Искам да благодаря за представянето на доклада. И аз имам един въпрос. Първо искам да се присъединя към всичко, което беше казано към моите колеги, но искам да коментирам нещо друго. Искам да а, а, реагирам на това, което беше казано. Това е един доклад, а, който които произхожда от гледната точка на правата на човека. Тук не става дума за военни проблеми, говорим за нарушаването на правата на човека и а, а, атака срещу гарантираните права по време на война. Именно това беше годината, в което Израел беше активната страна. Този доклад не може да в този конфликт ние говорим за нарушаването на правата на човек. Не може трябва да се съсредоточим върху факта, че а, доклада описва конкретни неща, как се нарушава а, общата декларация и каква трябва да бъде реакцията на международната общност. Искам също така да се подчертая е а, отговорността, която беше поета от Израел пред международната общественост а, и отношенията с Хамас. Това е въпрос, свързан с член 30 на декларацията и нещата съвсем ясни. Какво можем да направим ние, за да може конкретно да се разглежда ефикасността места, какви са възможностите, може ли да се обединим, да постигнем споразумение за това как може да се приложи тази декларация за да не се нарушават правата на отделните е, лица. Аз сега ще премина към това, което става в Европа и извън Европа. Международната общественост а, не се а, включва и не реагира. А, принципа в. А, на сигурност спазва ли се в а, Газа? Господин Герике, господин Тейлър има думата. Първо господин Герике. Ja, ich möchte einfach nochmals noch darauf hinweisen, dass die Situation in Gaza. Да кажа, че положението в Газа е тревожно, но и в Израел също. Всичко това е резултат от война. Аз имам няколко деца и смятам, че децата трябва да бъдат предпазени от всичко това. Използването на деца като човешки щит е недопустимо. Изглежда израелската авиация не е могла да разграничи този щит при нанасянето на ударите и по-нататък проблемите с окупацията и операциите в Ивицата Газа. Там няма евреи, но въобще ще бъде много трудно мирното съжителство и цялата тази риторика за унищожаването на Израел. Ние като германци знаем до какво може да доведе подобно говорене. Предстоят ни трудни времена, несъмнено. Другото във връзка с дейностите, свързани с заселването. Тук не става дума за заграбване на земя. По-скоро за замяна на поземлени имоти. Трудно е, когато това винаги се формулира като завладяване Изграждат се къщи, но не се ползва бетон, а в същото време се прокарват тунели. Тези къщи не са стабилни, не могат да удържат на силна буря. Трябва да сме много внимателни, когато говорим за финансиране от наша страна, какво подкрепяме и как да вървим напред с прагматични стъпки, като през цялото време имаме предвид, че става дума за война че се говори за сериозна заплаха за Израел и неговото унищожаване. Трябва да си даваме сметка, че Израел е малка държава, съвсем малка. Нека не забравяме това. Що се отнася до възможните решения – трябва да се опитаме да обясним защо в Ирак допуснахме стотици хиляди жертви сред цивилното население. Защо се оказва така, че ние сме най-големия износител на въоръжение и защо стотици деца са гладни по-настоящем при положение, че имаме десетки специализирани организации на ОНЕ и тези въпроси трябва да се засегнат. Господин Тейлър, благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря, госпожо Дейвис. Предполагам, труден е бил вашия мандат. Имам два въпроса. Преди да ги задам, все пак позволете да изкажа коментар по някои от казаните неща във връзка с конфликта между Израел и Палестина. Разбира се, Израел има право да се защити но с използването на сила, каквато притежава Израел, трябва да се проявява и отговорност. Тук не бива да говорим за апартайд, за блокиране на селища. И трябва да отчитаме несъразмерната загуба на жертви сред цивилното население. Това е полезно преживяване и то няма да се забрави. Можем да приветстваме вашия доклад. Моите два въпроса. Каква практическа подкрепа получихте от Европейската делегация за връзки с Палестина и Израел? Смятате ли, че Европейския съюз се прави достатъчно за да подкрепя вашата работа, най-вече върховния представител? за външната политика на Европейския съюз. Какво можем да направим, за да подкрепим вашето усилие? Вторият ми въпрос, вероятно с него повтарям казаното от колегите, отнася се до препоръките ви. Там, където говорите за неизпълнение на препоръки, формулирани от предходни проучвателни мисии на ОНЕ, специални процедури и подобни какво трябва да се направи, за да се изпълнят тези препоръки. Muchas gracias, perdón por meterles tanta prisa, pero quiero darle la palabra. Извинявайте, че ви притисках, но а, исках да съм сигурна, че имаме достатъчно време е, Мери Магаун Дейвис да отговори на всички въпроси и ще дам и думата на представителите на посолства, ако желаят, разбира се. Но първо нека да чуем госпожа Дейвис. Right, a... Добре, много въпроси, дълъг списък. Както знаете, по-голямата част от тях са риторични защото на тях е, няма отговор, или поне аз нямам отговор, защото аз не съм политически представител. Аз просто си върших работата по най-добрия начин, който, на който съм способна. Ще се спра обаче на изразеното от а, е, а, е, казаното от френския е, е, депутат. Нямаше ли да е по-добре да има е, военен експерт? Не. Аз си мисля, че можеше да има член на комисията, който да е военен експерт, но не ние назначаваме. Но трябва да добавя и още нещо. Ние имахме експерт майор от въоръжените сили на западна държава, който ни даде експертни консултации, когато разчитахме фотографския материал, ние повече не бяхме получили. Така че разчитахме на експертна помощ, също така проведохме интервюта и с военни, включително и израелски. Аз не искам да а, кажа, а, че няма значение военния аспект. Разбира се, че в край на краищата това е война и ние обърнахме все пак основно вниманието си към нарушенията на международното право. Това особено много затруднява и констатациите. Ако нещо от военна гледна точка е видимо, ясно и категорично, не винаги е така от международно-правна гледна точка. Защото трябва да се зададе въпрос на място, което ние нямахме възможност. Какъв е този обект? Как ви се е, е, стори така, че една къща, в която 19-членно арабско семейство е, се е събрало на ифтар, се оказва военна е, цел? Ако някой разполага с средствата, с политическата подкрепа, да стигне на място и да направи професионално разследване – това би било чудесно. Ние не разполагахме с такива средства. Няма да а, говоря и за проблемите ни с човешките ресурси. Това е въпрос вътрешен за ООН. Работихме при трудни обстоятелства. Но и при тези обстоятелства ние не се е, отказахме да свършим работата си по силите си. И тук не става дума за Давид и Голят, за морал и неморалност. Ние говорихме за прилагане на нормите на международното право, които се прилагат по един и същи начин към всички. А какво ще стане с доклада? Ще го сложат в някое чекмедже, освен ако нещо не се промени в динамиката на процесите в региона. Щях да падна от стола миналата седмица, като разбрах, че дори и президента Обама дигна ръце и се отказа. Европейския съюз все пак още не е вдигнал ръце и прави всичко, което е по силите му, за да може да се намери отговор на всички тези въпроси. Трябва да се договори мир, сигурност за Израел, самоопределение на палестинците, две държави, които мирно съжителстват една до друга. Аз не знам как точно ще изглежда споразумението, но трябва политическа воля в региона, за да се постигне. Един е, излязъл в пенсия съдия ви дава този въпрос, е, този отговор, но той може би повече подобава на вас – като а, депутати, аз най-много се безпокоя от безнаказаността. И трябва да кажа, че Израел направи някои стъпки, за да публикува информация в интернет. Трябва да се следи внимателно процесът. Чух за някои арести е, в Газа. Четох в Нью Йорк Таймс една статия преди няколко дена. Отдалече е трудно, но все пак трябва да се следи е, процесът и да се опитваме да оказваме натиск. Но най-добре е на място е, и така във взаимно подпомагане да се е, направят е, проверките. Държавите членки бяха призовани да подпомогнат е, процеса на проверката. Надявам се те да са склонни да го направят. Това, което прави малко по-различно от предишната ми работа – защото а, аз участвах в работната група, която се занимаваше с а, съдбата на препоръките на предишния а, доклад, доклада на анкетната комисия Голдстоун. И аз а, много добре знам какви страдания изпитва населението на Ивицата Газа. В Северен Синай обаче обстановката от гледна точка на сигурността беше толкова напрегната, че не можахме да отидем. Това беше ситуацията. И в доклада си ние, като знаем какви бяха ограниченията, не отиваме в констатациите и препоръките си по-далеч от е, възможностите си. Това е. Just finally, just a... А, и накрая. Ако бъде пъхнат някое чекмедже и забравен този доклад, вие какво ще направите? Как ще се чувствате? Аз препрочитам свидетелските показания. И това, което мога да направя е чрез мен техните гласове да стигнат до вас. Сигурно би било различно те лично да ви говорят, но все пак тези гласове са записани. Те стоят в този доклад. И ако някой ден някой разполага със средствата, ще може да въздаде справедливост. Рано или късно това винаги става. Много благодаря. А сега пред Искат ли представителите на посолствата да вземат отношение? Три минути имате. И давам думата на госпожа Велертал, която е съветник в Израелското посолство. Уваж... Ние много а, ценим позицията на госпожа Мери Дейвис, председател на независимата агентна комисия, която изслуши двете страни. Мандата на съдия Дейвис беше даден от Комитет за защита на правата на човека. Това е един комитет, който а, има диспропорционално отношение. През последните 9 години комисия, този съвет е, е издал повече резолюции срещу Израел, отколкото целия друг свят. Съдията е, е, Дейвис няма контрол върху този съвет във връзка с перспективата на Съединените щати. Трябва да се разгледа операциите в 2014 година по два начина. Не само от гледната точка на международното право. Хамас не е държава, а трябва да се разгледат държавите и как какво може да направи международната общност по отношение на държави, провали се държави като Сирия, по отношение също така на нарушаването на правата на човека в други държави, например в Йемен. Там няма анкети и няма осъждане. Държавата Израел има свои а, държавни структури. Това е отразено. Ние в Израел правим много повече от а, всяка друга държава, включително и от държавите на Европейския съюз. А, всяко оплакване се разглежда и от военните, и от е, структури. Разследванията се правят на основата на свидетелски показания и на военните. Израелската правна система се прилага а, и как, е, поставя се въпроса до каква степен международното хуманитарно право е залегнало в този доклад. Ние имаме определени създания. Израел спазва всички международни, всички постулати на международното право и сме предоставили всички всички данни на съдия Девис. Генерал Клаус Науман, който посети Израел, стигна до заключение, че Израел е действал в пълно съответствие с измерността. А, благодаря ви, председателката казва. Сега давам думата на посланника на Палестина. Благодаря, госпожо съдия, за вашия доклад, който наистина много ни хареса. Благодаря на председателя на Комисията по правата на човека на Европейския парламент да ни даде възможност да говорим. Нашата цел не беше тук да дойдем да се изказваме, но а, а, след изказването на колегата от Израел, която каза, че се спазва правата на човека, аз искам да кажа, а, че нашата колега от е Израел е против дискриминационната политика на своята страна по отношение на конфликта в 2014 година и а, хилядите палестински граждани. Говори се за а, 100 хиляди палестинци, които в момента са без а, покрив, е, но не се говори за израелската ам, ам, израелското настъпление в палестински страни още от 1948 година. Създават се все повече а, колонии в териториите и за мен а, е много странно да видя а, европейски депутат, който е избран а, а, свободно. А, а, да говори а, такива неща. Аз не разбирам как е избран той. А, а, това е. А, не може да се каже, а, господине, аз наистина искам да ви помоля да, да погледнете позицията на Европейския съюз за нелегалните колони, защото в международното право, за съжаление, аз не съм юрист, но аз мога да ви кажа, че всичките дейности, свързани с израелските колонии, израелските селища, са незаконни. Също така, ние искаме, настояваме Европейския съюз да бъде верен на своите принципи. Зачитането на международното право, зачитането на а, правата на човека не е а, друго. Това е право и задължение на всички граждани на Европейския съюз. Аз почти приключих, няма да се връщам на темата на днешна дневния ни дебат, но не искам да допълвам повече от това, което беше казано от госпожа с съдията. Минута и половина. Зембори. Бих искал да благодаря за доклада на госпожа Тарис и мисля, че в заключение трябва да кажем, че не бива да допускаме да, да се убиват деца и да биват бомбардирани болници. Това не е просто въпрос на установяване на нарушени човешки права. Действително има нарушение. Това, разбира се, няма да го забравяме. На второ място бе отбелязано, че има антисемитска атмосфера, но когато се нарушава човешки права и са засегнати стотици хиляди израелски граждани. Нека не забравяме това. От Европейския парламент се очакват действия, за да спрем тези нарушения и да сме сигурни, че повече няма да бъдат убивани деца по улиците. Ние като Европейския съюз Европейския съюз трябва да окаже нашия принос за постигане на мир в Близкия изток и прекратяване на окупацията. Благодаря. Желаете ли да кажете нещо в заключение, госпожо Давид? Бих искала да благодаря на всички ви за вниманието и за това, че участвахте. Тук, надявам се, чухте гласа на всички тези хора, които подпомогнаха нашия доклад със своите свидетелства. Надявам се всички заедно да постигнем траен мир за двете страни. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тайвис. Както виждаме, този дебат е труден и тук в Европейския парламент. Чудесно бе, че изслушахме тази високо уважавана личност, като госпожа Девис, и говорихме по нейния доклад. С това приключваме тази точка. Vamos a empezar el siguiente punto, así que las personas que quieran avanzar. Предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред. Моля, заемете местата си. Ще помоля тези, които желаят да излязат, да напуснат залата по-бързо. Сега пристъпваме към обсъждане на положението с правата на човека в Бурунди. Знаем, че е избран за трети мандат Президентът там и това доведе до катастрофални последици с социално и хуманитарно отражение. Днес сме поканили господин Мобумба, един от големите родители за човешките права в Бурунди, за да ни разкаже това, което се случва в неговата страна Той в момента провежда и медицинско лечение в хотел в Белгия, след като бе обект на атака. Днес се чувства по-добре. В миналия петък негови син на 24 години загина след атентат, бе убит в Бурунди. Тялото му е открито. И във връзка с разследванията там, другият поканен не може да присъства днес. Предстои да чуем описание на положението. Както разбираме, то е катастрофално, що се отнася до ефекта върху гражданското население – Правителството на Бурунди отправи ултиматум към собственото си население. Хората се страхуват и тези страхове се засилват. Има сериозна нестабилност. Опасяваме се, че напрежението там ескалира и има опасност от гражданска война. Възнамеряваме да разговаряме с върховния представител за външните действия на Европейския съюз и председателя на парламента по тези въпроси. Днес тук ще чуем гласа на множество експерти. Те ще ни очертаят актуалното състояние на нещата. Първо давам думата на нашия гост. Е, Благодаря, господин председател. Аз съм директор за Централна Африка в групата за международните кризи, е, която работи по въпросите на Борунди от 1998 е, година. И от тогава непрекъснато следим развитието на ситуацията в Борунди особено след изборите през 2010 година и последните избори. Сега сме вече в третата фаза на кризата в Бурунди. Първата фаза започна в 2014 година с един изборен диспут във връзка с подготовката за избори в избор. Втората фаза започна през април тази година с контестацията на президента Нкурунзиза и също така от една страна беше гражданското общество и населението на Божумбура. Във втората фаза се започна с насилието. От това лято и особено след избирането на президента Нкурунзиза в момента момента сме в фаза на ам, въоръжена съпротива между двата лагера, също така опита за пуч, който радикализира позициите на двете страни, радикализира позицията от страна на властите от една страна, но радикализира и позицията на опозицията и а, преизбирането на президента Нкурунзи за това лято а, всъщност доведе до а, дадена възможност и даде впечатлението на опозицията, че единственото, единствената възможност за съпротива е въоръжената съпротива. В третата фаза на кризата в Бурунди има а, едно а, двойно вътрешно затваряне на режима, но има и външно затваряне, което е изключително а, а, опасно. Вътрешното затваряне а, беше а, а, а, свързано с управляващата партия НДДФДД. Това затваряне се характеризираше също така от напускането на много граждански организации на Бурунди. А, също така се отбелязва много голяма съпротива от страна на армията и както беше споделено от председателката в началото, имаше един ултиматум, който беше даден още от самото начало е, и терминологията, която се използваше в е, гражданската война е много ясна. Е, съвместното мирно съществуване е, беше, е, е, сложи край на гражданската война в 2010 година. Това, което е по-страшно е външното е, затваряне с много голяма враждебност по отношение на международните медии, много местни кореспонденти в Бурунди на международни медии е, бяха обвинявани. Също така имаше обвинения и срещу Белгия за подпомагане на на опозицията е, в конфликта между Божумбура и Кигали, за да може да се отговори на е, настояването на международната общност е, няколко седмици до изборите. Това, което става днес в Бурунди, се свежда до следното. Всичките събития от април насам на помнят годините преди гражданската война. Тези събития са доста сходни. Репресиите, убийствата, етническата нетолерантност, всичко това напомня за миналото и гражданите на Бурунди са загрижени защото това, което се случва през последните а, години, им напомня началото на 90-те години. Има две или три сценария, които а, са валидни за следващите години, които са много тревожни. Първият сценарий е за новия, свързан с новия опит на Пуш, а, което е много сериозно предизвикателство за сигурността. На второ място развитието на враждебни действия в различни страни а, с а, е, отбягването на воен, от военна служба на а, а, 2000 е, е, и а, над 200 хиляди души напуснаха Бурунди и станаха беженци в Танзания, Уганда и друга. Да също така има и едно, един сценарий с много а, а, жертви, а, който обаче нищо не може да реши и по-скоро ще подклажда враждебността. Има в тези сценарии един положителен сценарий. Това, масите в Бурунди са по-зрели от правителството. Не са взели властта, не се подават на междуетническите противоречия. Естествено, тя ги има, но в населението на Бурунди има една сдържаност по отношение на междуетническата риторика, която е типична за представителите на правителството, защото те търсят реванш за загубата на властта, а не оспорзване на третото, третия председателски мандат на председателя Корунзиза. Нашата група смята, че има мерки, които могат да бъдат взети и полуки, които да се извлекат. Действията на Европейския съюз би трябвало да бъдат целенасочени, актуализирани по отношение на държавните власти в Бър, Бър, Бурунди. Ако резолюцията не се спава, ще, е, може би ще трябва да се преселективно част от помощта, но институционалната помощ би трябвало да бъде спряна, да се остане само хуманитарната помощ. Говорим също така за това, че Борунди трябва да присъства в разговорите и преговорите, които води Европейския съюз с съседните страни, Танзания, Уганда и Демократична република Конго. Европейски съюз, който вече показа подкрепата си за неправителствените организации в Бурунди и той продължава да ги защитава в климат, в който техния живот дори е застрашен на, а, те се борят срещу затварянето на страната в информационно а, от, отношение. Трябва да се създаде възможност за среща между правителството и опозицията с дневен ред, който да бъде отворен. Същевременно, е използването на а, въвеждането на а, наблюдатели би трябвало да бъде по, подкрепено. А, мирна мисия а, се а, финансира частично от Европейския съюз. А, трябва да кажа, че тази а, криза не отскоро. Тя озряваше по време на втория мандат на президента. А, това се наблюдава и в Конго Бразавил. Това а, създава рискове а, да се хвърли региона в нов бурен период. А, би трябвало да се реши проблема с а, много мъдрост. Президента на Бурунди също така трябва да създаде през Седените Председателката, искам сега първо да дам думата на колегите, които са заявили желание да се изкажат и след това ще дам думата на представител на посолството на Борунди, господин Денис Мейкър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 от сегашното положение, но трябва да обърнем и поглед назад, да видим как се разви ситуацията. Бурунди винаги се е смятал за не особено значително от геостратегическа гледна точка. Малко не е като Конго, не е като Руанда, не е като други страни но Европейския съюз е предприел необходимите мерки за да следи ситуацията, която е заплаха за мира в целия регион, региона на големите езера. Има етнически напрежения в целия регион – и трябва да си зададем въпроса какво конкретно можем да направим. Нашата политика на развитие може да се приложи тук. Мисля, че можем да окажем помощ и като Европейски съюз, но и Белгия, моята родина, Холандия и други страни предоставят двустранна помощ за развитие. Международната помощ е, все пак е, често пъти стига в е, корумпирани ръце, изобщо не се реализира по предназначение и в край на краищата тези средства се използват за да си купят управляващите действителност, която да представят пред нас. Имам и един въпрос. Както беше казано, Бурунди е в сърцето на Африка, в района на големите езера. И оттам има опасност от е, бежански потоци към Руанда и към, към Конго на етническа основа. Та въпросът ми е, възможно ли е а, да се отрази положението в Бурунди върху предстоящите през 2017 година избори в Руанда? От името на пет държави от източна Африка, Руанда изрази желание да посредничи в търсенето на решение в Бурунди. В Уганда също расте несигурността и напрежението. Според вас, сегашният отговор на международната общност достатъчно конкретен и адекватен ли е? И най-сетне, съгласно член 97 от договора от Котоно, трябва да се проведат преговори в 30-дневен срок. Оточнена ли е дата с бурундийските власти в тази връзка? Благодаря. Госпожа Кенджи. Е, е- Благодаря ти, Елена. Аз също имам а, няколко въпроса, но преди това искам да изража, а, изразя мнението си, защото не е изолирана кризата в Бурунди. По-скоро това е една криза, която е част, а, брънка от а, веригата кризи в а, района на големите езера. И това а, е, трябва да се осъзнае, ако може да се реши кризата във всички страни, в които ще има избори. Ако има избори, трябва да направим тази оговорка. Според мен един и същ е сценария, който вече видяхме в миналото с десетки милиони засегнати и катастрофални последици. Днес Европейския парламент има правомощията да направи своя независима проверка и да излезе със своя декларация пред бурундийското правителство, често наричат а, а, Брюксел лобиста на неоколонизацията, но не бива да го разглеждаме по този начин, е, ние имаме правомощията и възможността да се произнесе. Незабавно всички задържани журналисти, представители на гражданското общество трябва да бъдат е, освободени и да се сложи край на нарушаването на правата на човека. това, че Бурунди не спазва и изискванията на договора от Котону, може да доведе до преговори с бурундийското правителство. Имаме тази правна възможност. Искаме обаче във всички случаи информация за начина по който се спазват правата на човека, защото трябва да настояваме на тях. За мен е важно, че ставащото в Бурунди има отзвук за целия регион. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка, защото критиката не е насочена към Ру, Бурунди. Тъжно е, но не изненадващо. Критиката е насочена за това колко пъти Европейския съюз се изненадва от нещо подобно. За мен е много трудно да разбера това, защото признаците, поне в Бурунди, се виждаха от много давна, не от 2014 година, а изключително от мисията по време на изборите от 2010 година. И аз аз издавах въпроса за опасностите на място. Те казват, не, не, не, няма нищо страшно. Това са нещо като катастрофи с моторни превозни средства. Имаше тогава повече от 100 жертви, атаки с гранати. И аз можех да работя едновременно с наблюдателите от други държави. След това беше направена оценка на събитията там и аз мисля, че липсата на прозрачност за някои аспекти на процеса на изборите ни беше ясно още тогава, че имаше едно, едно опасение, допълнително опасение по отношение на Бурунди. трябва да кажа, че за съжаление тогава а, и нашите, по, нашия посланник там а, отказваше да види реалността. Нещата са променени, но а, и в миналото подкрепата на някои посланици ми беше трудно да разбера, защото ставаше дума за много пари за подкрепа на държавата, на една държава, която е дълбоко корумпирана. И аз мисля, че от тази гледна точка ние би трябвало наистина да бъдем много внимателни а, за това как нашата финансова помощ се разпределя там. Ние не искаме да подкрепяме корупцията на една държава. Аз не говоря само за Бурунди, е, говоря за която и да е държава. Ние би трябвало да имам, да окажем прияка помощ на неправителствените организации, но не през правителството, което е корумпирано правителство и които си слагат парите в джоба или в банковите си сметки. Това, което в момента става в Бурунди, ме кара да се питам дали Европейския съюз може да направи нещо. Това трябва обаче да бъде направено заедно с Африканския съюз, защото имаме нужда от много силен вод там в региона. И да, разбира се, споделям загрижеността по отношение на всичко, което се случва в региона. Благодаря, госпожа Вебер. Госпожа Ана Гомеш има думата. Смятам, че изказването от моята колежка е много важно. Трябва да кажа, че за съжаление Бурунди не е единствения случай, при който се прекъсва връзката с това, което е в споразумението от Контуно, залегналото в нашата политика и реалността. Това, което се проважда от държавите членки, е понякога и от комисията. И това е особено шокиращо в Африка, Бурунди е пример за прекъсване на тази връзка. Днес виждаме резултата от всичко това. Не можем да допуснем това да продължава. А именно подобна индустрия, която да командва политиката за развитие, защото това не спомага за демокрацията, нито за правния ред. Тук няма дилема. Разбира се, трябва ни връзка с властите, за да можем да работим в съответната държава. Но трябва да сме достатъчно решителни и да гарантираме, че нашата помощ отива при онези, които се застъпват за правовата държава и демокрацията и да внимаваме за това да не овластяваме подобни режими. И както Рената каза, действително имаше симптоми, знаци и аз видях такива в Етиопия през 2005, например. Има подобни затруднения и с други наши партньори. Сесилия Кенге напоследък ни предупреждава. Тя посети Нигерия и Бурунди. Тя ни предупреди за това, което може да се очаква. Наистина възмутително е, че въпреки предупредителните сигнали се избъднаха най-лошите ни страхове. Както чухме и от първоначалното изложение на нашия гост. Не може повече да отвръщаме поглед от реалността. Длъжни сме да критикуваме нашите собствени власти, да търсим отговорност от тях за това, че се подкрепят подобни режими, които провеждат подобна политика на етническо напрежение. мога да кажа, че следствие от днешното ни заседание сме длъжни да излъчим ясен призив към онези, които следва да действат, а именно ООН, Съвета за сигурност, разбира се, и Европейския съюз на различни равнища. И тук не се застъпвам за това да се спре временно помощта, както каза колегата. По-скоро да внимаваме с нея и да е пренасочен към онези, които се застъпват за човешките права и защитават пострадалите. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че не присъствах в началото на вашето изложение, но иначе проследих изказванията. Следим внимателно обстановката в Бурунди изпитваме сериозни притеснения от това, което се случва. И, за съжаление, това, което виждаме там, е повторение на минали събития. За съжаление, тази ситуация вече не може да бъде предотвратена. Бих искала само да изтъкна, че ще се гласува днес по една резолюция на ООН Особено важно е в съвета за сигурност да се застъпи тази гледна точка, що се отнася до Франция, тъй като опасявам се призива за санкции не се отчита. Иначе смятам, че ние можем да реагираме и да настояваме пред ООН, що се отнася до тази резолюция и да предприеме действие. Още веднъж, нека си послужим със съответните инструменти и ресурси, за да гарантираме, че нашата помощ е, стига до хората, които се нуждаят от е, нея за развитие на благоустройството, например, вместо да се озовава в ръцете на правителство, което извършва масови клонета на своето население. Не можем да търпим повече подобно състояние на нещата. Не бива да допускаме историята да се повтаря. Мога да повторя казаното от колегите. Длъжни сме да се застъпим тук в парламента, да излезем с тази единна позиция, да работим заедно за спазване на хуманитарното право. Благодаря. Представителите от е, заповядайте. благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. И слушах изказванията на а, е, а, е, и ми се струва, че а, се говори тук, че правителството на че, че правителството на Баронди отговаря за всички нарушения на правата на човека. резултатите се прех... Всъщност се стигне до това, че а, им бяха взети заложници в един район в Божумбура а, а, и а, се, беше нарушен правовия ред в държавата и, и се намесиха политически и военни лица. По принципа на другите държави, а, правителството на Бурунди осигурява сигурността на своите граждани. А, е, естествено, а, когато има въоръжаване, е, се е, действа много професионално, с много прозрачно, също така по отношение на държавите на Европейския съюз е, които а, се ангажират за защита на правата на човека, независимо от, от някои изказвания, президента направи изказвания, изявления, за да увери населението и а, международната общественост, че няма да има геноцид, геноцид в Бурунди, защото има погрешно представене от страна на някои радикални сили. След това имаме доклади за, от, от органите на държавната сигурност, които отразяват ситуацията в страната, а, която се управлява от демократично избрани органи. До доклада ни от 15 октомври показва, че има мир в почти цялата държава Бурунди, с изключение на а, една малка част от столицата Божумбур. Има лица, които са в затвор, но задържането в затвора става след справедлив съдебен процес, има анкетна комисия в съдебната система и във връзка Опитайте се да завършите, казва председателката, но има а, процедура, която е въведена за ам, предявяване на ам, за, за осъждане на хората, които участваха в пуча, и а, в а, ние а, сме избрани, имаме избран представител в Комитета по правата на човека на ООН. Всичко това доказва, че ние зачитаме правата на човека в, и в региона. И а, това, което се говори, че трябва да се вземат санкции срещу нашата държава, според нас само утежнява ситуация. Никой не говори за отговорността на на онези, които се противопоставят на правителството и а, техните нарушения на правата на човека. Аз мисля, че трябва да бъдем по-отворени и трябва да имаме предвид, че ситуацията е много деликатна и а, да поискаме, а, да помолим държавите, които са партньори на Бурунди, да ни помогнат а, и диалога с, с Европейски съюз да даде очакваните резултати. Благодаря. Господин Пенсия има думата. Да. Може би и отдалечеността на страната а, не ни позволява да следим всички проблеми. Струва ми се, че проблемът, независимо от драматичната му окраска, е, може да бъде сведен до нещо съвсем просто. Първо, тук имаме нарушаване на правата на човека. Второ, имаме е, е, един лидер, който е с претенции да бъде на власт и трети мандат – е, не може е, да разчита на пълна подкрепа и оттам са всичките проблеми. Искам от една страна Европейския съюз и международната общност като цяло по-активно да потърсят е, решение преди проблемът да се е влушил в още по-голяма е, степен. И втория елемент е съвсем прост. И то обобщава това, което казаха е, хората. Това, което е, може да направи комисията, защото парламентът има по-сложна процедура и ще изиска повече време, но може да приложи а, е, разпоредбите на а, е, член 97 е, от а, договора а, от Котоно в а, своите взаимоотношения с правителството и да настоява за това, че спазването на правата на човека е, е едно неотменимо условие не само с Бурунди, на всички други е, страни както казах и по предишната тема, когато започнем проблема от опашката, от края, а не от началото, не можем да намерим решението. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бурунди е регионален проблем но а, това не означава, че той изисква регионално решение. Южна Африка а, не се интересува от тази тема и не иска да спази, да се прави, да, да се съобрази с наследството на Нелсън Мандела. Африка е твърде разделена, защото е изправена пред сходни електорални проблеми, както и президента на Бурунди, президента на Оганда използва е в а, а, ролята на посредник, но той самия създава криза, електорална криза в собствената си страна, което е парадокс. Има много предварителни сигнали, казвате, за тази криза, но то в, в, в след 2000-та година, след изборите се вижда едно прогресивно а, затваряне на Бурун секунди е, и е, също така беше предвидено да се създаде специален съд. Е, това трябва да ни накара да приспособим работата и отношенията на Европейския съюз по отношение на Бурунди. Европейския съюз е най-големия донор с над 50% процента от а, а, а, помощта за Бурунди, но а, би трябвало сега да се съсредоточим върху това, че а, кри, електоралната криза беше подготвена преди това а, и не би трябвало да смятаме, че не можем да постигнем нищо. Мисля, че е много важно да се балансира европейската помощ, така както вече беше казано, за да може да се подкрепя и държавните институции и гражданското общество. В индикативните програми се предвижда да се подкрепи Пи, а, едно, а, а, едни международни организации, които са проверени. Аз мисля, че а, а, властите в Бурунди правят точно обратното на това, което се иска. Вместо да демилитаризират полицията, което беше върху дневния ред на а, а, Бурунди полицията всъщност беше е, милитаризирана. Ние виждаме оборудването на полицията в е, Бурунди. И сега във връзка с, с е, международната общност и средствата, с които разполага тя и Европейския съюз, прокурора на Международния наказателен съд заяви, че е готов да се разглеждат международните престъпления. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да подкрепи а, позицията на а, прокурора от Международния съд. И а сега ще приключим с дебата по Бурунди. Отбелязвам, че Бурунди е, беше призован за консултации по член 96 от споразумението от Котону. Това искане беше направено от на 26 октомври до 26 ноември би трябвало да имаме отговори. Сега преминаваме към останалата част на дневния ред. Благодаря ви, господин Кирколон. Нямаме много време. Имаме три теми, които трябва да разгледаме. Тъй като сме назад с времето, сме изостанали. Е, ще започнем с Венецуела. Защото имаме а, хора, които са дошли тук. Господин Харади, имате думата. Се аларман mucho la Секретария. Este es un debate que se llama en cámara. Quiere decir que las Секретариатът е, се притеснява, това ще бъде дебат при закрити врата. Ако вие не сте членове и не сте членове от политическите групи, моля напуснете залата. Това е редът, при който протичат тези дебати. Не разполагаме с много време. Много ви моля, ако трябва да напуснете залата, направете го бързо и тихо.